Благодаря ви. Започвам заседанието на нашата парламентарна комисия по регионално развитие. Ще работим днес и утре цял ден. Започваме с приемането на дневния ред. Можем ли да съгласим с така предложения дневен ред? Има ли възражения, предложения? Имаше някои промени в последния момент, но доколкото виждам, всички са съгласни. Добре. И така. Следващата точка – одобрение на протоколите от заседанията от 3 и 13 септември. Проект на протоколите са, както винаги, достъпни в интернет и Както обикновено, ако няма възражение до края на това заседание, ще се смята, че протоколите ще са одобрени. Не виждам коментари. Благодаря ви. Следващата точка съобщение на председателя. Имам само едно съобщение. Бих искала да ви информирам, че имаше среща между колегиума комисари и конференцията или съвета по-скоро на председателите на парламентарните комисии. Това състоя в Страсбург през октомври. Обикновено тези срещи се провеждат през октомври, за да се обсъди програмата на Европейската комисия за следваща година. На 2 октомври в Страсбург се състоя тази среща и имаше пет общо срещи, с различни председатели на парламентарните комисии и различни комисари. Аз съпредседателствах срещата, която беше посветена на сближаването и ценностите. На нея присъстваха 6 комисари и 10 председателя на парламентарни комисии. Господин Домбровски с господин Катайнен се срещнаха с нас комисарят по образованието, комисарят по социалните въпроси, комисарят отговарящ за принципите на правовата държава. Много беше интересно обсъждането. Поредицата срещи завърши с пленарно заседание. Съпредседатели бяха госпожа Малстром и господин Тимерманс, всички са председатели, докладваха на пленарното заседание. В моето съобщение откроих две основни теми. Първо, разбира се, напрегнатия график на работа на парламента поради закъсняването от страна на комисията с нейните предложения. Говорих за нашия стремеж да работи максимално бързо, но и максимално ефикасно, защото е много важно – да не изгубим качеството на нашите решения в този процес. Също така споменах, че напрегнатия график ще продължи дори след изборите – и Европейската комисия ще отговаря за процеса след изборите и Европейската комисия трябва да бъде много активна до последния ден на своя мандат. Също толкова активна, колкото ние сме активни, защото ние се стремим да сме максимално активни и да използваме времето за взимане на подходящи решения. Това трябва да прави Европейската комисия до края на своя мандат през ноември следващата година. Следващата тема, която подчертахам, беше обсъждането на нашето предложение за принципите на правовата държава. Исках най-вече да посоча, че тези принципи не са нещо отделно от програмите, инструментите на Европейския съюз за насърчаване на инвестициите, растеж и работни места. По-скоро това е една абсолютно необходима рамка основа за нашата работа. И ние добавяме стойност към това на нивото на Европейския съюз. Така че допълнителната полза от Европейския съюз и принципите на правовата държава трябва да бъдат абсолютно ясни на всички граждани. Това е посланието в светлината на предстоящите европейски избори. Госпожа комисаря Карецо също така присъстваше и тя информира всички председатели на парламентарните комисии и комисари за предложенията. Ние на своя ред информирахме всички за нашия график и напредъка, постигнат от нас. И това е истина, защото ние работим с много добра скорост по основните ни досиета. Така че това е за тази среща не обсъдихме бъдеща програма, защото не виждаме никаква реална програма за 2019 година. Виждаме задълженията на комисията, по-скоро в продължаването на нейната работа и пълна подкрепа за парламента в неговата дейност и стремежа му да бъде по-ефективен. И сега вече преминаваме към четвъртата основна точка за днес – реших почти цялото ни заседание този обед да бъде посветено на обсъждането на общо приложимите разпоредби на Европейския фонд за регионално развитие и други фондове, които са посочени. Това е законтат предложение, свързано с многогодишната финансова рамка и разбира се за нашата комисия – този въпрос е от огромно политическо значение, тъй като става дума за бъдещата политика за ближаване. На 20 юни се проведе първи обмен на мнения с Европейската комисия. Докладчиците се срещнаха нееднократно с екипа, който подпомага с докладчиците. Също така те проведоха много експертни срещи и също така бяха получени експертно становище от Европейската комисия и също така становище на изследователската служба. Те бяха предоставени на всички докладчици в сянка и на всички съветници на политически групи. Днес нашите са докладчици, госпожа Крала и господин Новаков представят своя проектодоклад. доклад. Давам думата на докладчиците, после на докладчиците в сянка, после на другите членове на комисията по регионално развитие. Също така ще можем да изслушаме становището на Комитета на регионите, представено от госпожа Марини, ако тя успее да присъства, защото тя има много ограничено време за да присъства на нашето заседание, но днес сред нас е господин Дос Орит, който представя Европейски економически и социален комитет и той е докладчик по становището на Економически и социален комитет, така че ще бъде важно и интересно да чуем и мнението на Економически и социален комитет, така че това е сценария за провеждането на нашето заседание. Сега, госпожа Крейл, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Наистина, бяха много напрегнати месеци и седмици, е, през които подготвихме доклада. Опитахме се да бъдем бързи и наистина нашата цел беше през декември да гласуваме в комисията, за да може през януари докладът да отиде в пленарната зала, да получи мандат за преговорите. Искам да подчертая, това е много важно. Важно е регионите, особено в областта програмиране и управление, да получат информация колкото се може по-рано. Е, дори, дори някакъв междинен резултат да получат от нашите преговори. За това е е, надявам се, освен това, че, че комисията и съветът ще ни подкрепят. Господин Новако ще продължи и ще представи основните промени в текста. По принцип обаче, мисля, мога да кажа, за бъдещата структурна политика – най-голямото изменение на предложението на комисията е, че ние във всички членове връщаме праговете, е, които бяха поставени преди. Освен това, връщаме и фонда за развитие на селските райони в рамките на общо приложимите разпоредби, на регламента за общо приложимите разпоредби. Това не... Комисията го беше отделила, според мен, аргументите бяха лоши. Аз разбирам, че селските стопани искат да си запазят парите за селско развитие, и че искат тези два фонда да се управляват едновременно, но когато ние връщаме Земеделския фонд за развитие на селските райони, когато правим това, ние не се ние не променяме отговорността. Отговорността си остава при министрите на селското стопанство. Разликата е, че за този фонд ще въжат всички правила, които въжат и за другите правила. Ще има синхрон, ще има освен това повече подкрепа за селските стопани, защото в тази помощ ние включваме и цялото пространство, свързано с селскостопанските райони. Това според мен е важно и се надявам на подкрепа в комисията. В нашата комисия надявам се тази концепция да бъде подкрепена както в Комисията по селско стопанство, така и в пленарната зала. Освен това, при измененията видяхме, използвахме и един проект – бивш проект за регламента за общо приложимите разпоредби, проект на комисията, използвахме го, за да вземем предвид всички неща, които трябва да бъдат взети предвид и върху това се основават някои от нашите изменения. На второ място, аз вървя в общи линии член по член. Промяната е в член 10. Тоест, не искаме да има трансфер към Европейската програма InvestEU. Е Вие може би си спомняте, когато изготвяхме и представяхме нашето становище, имахме много разгорещен дебат по този въпрос. Нека аргументирам, нека обясня най-напред защо предлагаме тази промяна. Вие знаете, че кохезионната политика, според предложението на комисията, е, бюджета за нея е намален с 10%. Това означава, че почти всички държави членки трябва да работят с бъдеще с големи економии. Комисията се опитва да ограничи тези ограничения в бюджета, но предложението, което е представено в момента с националните бюджети, с националните подкр... с националната подкрепа, Оказва се, че някои държави членки трябва да економисват дори до 25%. И мисля, че трябва да се ориентираме към една модерна кохезионна политика. Политика, която съответства на модерните времена. Това от една страна, но от друга страна трябва да разходваме средствата именно за целите, за които парите са предвидени. Това което не искаме да засегнем е сътрудничеството между европейските структурни фондове и InvestEU. Това е, го обсъждахме преди в общия регламент. Имаме подкрепа за целия, от целия парламент за това, защото много е важно инструментите да са свързани един с друг, да работят добре един с друг – и разбрахме при, предговори при преговорите със съвета къде са най-важните моменти. Например, за, когато става дума за ЕФРА и за инвестиционния план на Юнкер, да, при тази дискусия разбрахме, че ЕО това а, са различни неща, различни единици са това е важно да се разбере и от държавите членки, защото става дума за съфинансиране и понякога, няко, понякога някои държави членки има трудности именно при съфинансирането. И така, за това предлагаме е, трансфер от 10 милиарда, както се предвижда в момента от Кохезионния фонд към инструмента за свързване на Европа, този трансфер искаме да го премахнем. Комисията предлага намаление на Кохезионния фонд с 55%, но в същото време се дават пари и то в същия обхват на инструмента за свързване на Европа. Това според мен е нецелесообразно. Още повече, че комисията каза, че финансирането на инструмента за свързване на Европа ще бъде осигурено от други източници, а не от Кохезионния фонд. Това са три основни промени, които ние предвиждаме ни господин Новаков ще уточни също някои от промените, но като цяло мога да кажа, че положителното за мен при предложението на комисията е, че се върви в посока на опростяване на процедурите, но и тук ние предприехме някои промени – защото искаме да има едно истинско, по-голямо опростяване. И миналата седмица бе публикуван доклад на Сметната палата, в който се показва равнището на грешките. Изводът за мен е, че трябва да вярваме повече на държавите членки и на регионите, а именно като предприемем повече опростяване на процедурите. Разгорещена дискусия имаше също и по член 15 и връзката между кохезионната политика и европейския семестър. Предлагат се препоръки специфични за държавите. Мисля, че тук колегите също ще имат идеи. И за нас като докладчици ще е важно да разчитаме на дипломатическите си умения и да постигнем компромиси. Е, същото се отнася и за макроекономическите условия. Това е втората част на член 15. Тук се говори за много тесните връзки между мерките, които трябва да се предприемат, когато не съществуват макроекономически условия. С това всичко е свързано с а, премахване на плащания или задържане на плащания поради лошото управление в някои държави членки. Това са различни неща, които много трудно се обвързват една, едно с, с друго. Комисията обаче го прави ние се опитахме да разделим нещата и се основаваме на едно, на едно проучване, научно проучване на парламента и правим следното предложение. От една страна да няма прекъсване на плащанията, а само на задълженията. Това от една страна, а от друга страна искаме да кажем съвсем ясно, че от гледна точка на кохезионната политика и от гледна точка на това да не се наказват регионите за грешките на националното ниво, предлагаме именно да не се спират плащанията за поети задължения. Бюджетните кредити за, за поети задължения. Бих могла да говоря и за Европейския социален фонд, който според мен не би трябвало да подлежи на подобни санкции, но това е нещо все още отворено за дискусии. До момента това не е обект на настоящия доклад. противоречие с предложението на комисията им предложението за контрол на големите проекти. Това също почива на дискусията за омнибус регламента. Хубаво е контрола да бъде възстановен. Това ще бъде добре за, национа... за държавите членки. Тези проекти трябва да се третират по-различно. Трябва да видим как ще изглеждат, как ще бъдат структурирани тези, това специално третиране. Според мен, процедурите, които са били съществуващи до момента, са разумни. Ясно е според мен, че при всички преговори, които водихме до момента, парламентът играе голяма роля както за макроекономическите условия, така и за европейски семестър, така и за програмирането. Е, имаме измененията, които предложихме, които ви описах, а сега искам да дам думата на моя колега. Той ще осветли нещата, които аз не успях да засегна. И така давам думата, предавам думата на колегата Новаков. Like to... Много благодаря. Преди всичко Бих искал да изразя благодарността си за възможността да работя с Констанца. Това беше истинско удоволствие и смятам, че успяхме да постигнем много добро сътрудничество по този много важен доклад. Всъщност, съвсем наскоро отбелязахме 30 годишнината на политиката за сближаване. Тогава за много държави членки сега Европейския съюз беше далечна мечта. Това въжи и за мен. Европейския съюз тогава за нас беше нещо, за което четохме в новините или гледахме по телевизията като новини. Но сега Европа е вече нещо повече. Това не е нещо, което само четем в новините – много европейски граждани всяка сутрин се събуждат в енергийно ефективни домове, благодарение на Европейския съюз. Или те пътуват до работното си място по пътища, които са финансирани от Европейския съюз. Това са постижения на Европа. И много от тях работят в фирми, подпомагани от Европейския съюз и дори повече от това, много от тях създават собствени предприятия с помощта на Европейския съюз. И сега вече виждаме резултатите от тази подкрепа. Става дума за продължаване на тази политика и от нас зависи от тези, които работим по тази политика, да решим как искаме да продължим да пишем тази книга, като бюрократи или като лидери със стратегическо мислене. Констанца спомена някои от основните внесени от нас изменения. Обеден съм, че това ще ни помогне да имаме по-силна позиция на по-късен етап по време на тристранните преговори. Да, някои от тези изменения предвиждат повече финансиране. Например, в един от финансови пакети предвиждаме повече от 40 милиарда. И това е така, защото в нашата комисия в парламента като цяло нееднократно сме заявявали, че независимо от предизвикателствата и новите инициативи, не трябва да забравяме за нашите традиционни и доказали своята ефективност видове политика. Да, разбира се, имаше плана Юнкер, имаше InvestEU. Имахме и Хоризонт Европа, и Механизма за свързване Европа, и много други инициативи и програми – това, че сме предпазливи, когато става дума за прехвърляне на средства от една програма в друга, не означава, че сме против тези програми. Просто не искам всички средства да бъдат взимани от политиката за сближаване. За това убеден съм, че запазването на същите нива на съфинансиране е от решаващо значение 85% за по-малко развитите райони, 70% за регионите в преход и 50% за най-добре развитите райони. И това е нещо, което се потвърждава от практика. Това е нещо, в което вярват хората. И докато съм на темата за прехвърлянето на средствата и използването на политика за ближаване, за да могат да се реализират други инициативи, да бъдат те укрепени, аз лично виждам това като все едно да изваждаме тухли от стената на една сграда, за да построим друга сграда. А, просто ще имаме зле изглеждащи сгради, най-малкото, така че трябва да помислим как да укрепваме всички сгради. Спомним си, че последния път в началото на лятото, работейки с Констанца, аз казах, че трябва да имаме проектодоклад, доклад, който лесно да се чете както се чете един вестник. И трябва да набележим стъпките напред, защото аз смятам, че Опростяването е нещо, за което не трябва да забравяме. Това е така, защото повечето от бенефициентите се стремят точно към това. Трябва да може да бъде по-лесно да се подава заявки за финансиране. Трябва да бъде толкова лесно, колко човек да си поръча кафе. Много пъти съм говорил за това по време на заседанията сме се срещали с министри, отговарящи за регионално развитие, срещали сме се с бенефициенти, с представители, отговарящи за развитието в постоянните представителства. И всички проявиха едно и също желание нещата да бъдат максимално упростени. Оформихме позицията която може би изисква повече време за разбиране на определени проблеми, например техническата помощ. Аз я разглеждам като възможност държавите членки да решават колко и кога имат нужда от техническа помощ, така че да създадем по-гъвкави механизми за всяка държава членка да решава колко от всичките средства по финансовия пакет тя има нужда да задели, да използва за техническа помощ. Повече от това, спомням си за един проект на Европейската комисия и се радвам, че тук е, комисията е представена за трансфери в InvestEU до 5% или в надлежно обосновани случаи до 100%, ако държавата членка реши това. До този момент не мога да разбера какво означава това надлежно обосновани случаи трябват ли някакви гаранции, че няма да бъде пожертва на политиката за сближаване в държавите членки. Искам да получа повече информация по този въпрос. В крайна сметка смятам, че успяхме да се справим с напрегнатия график. Знам, че миналия път почти същия екип имаше много повече време на разположение, за да подготви съответния документ. И бих искал да ви помоля да ни помогнете да се движи максимално бързо напред, без да губим ефикасността, без да губим доброто качество на доклада. Разбира се, с радост ще изслушам вашите изказвания – и отзиви. Благодаря ви. Благодаря. Това беше изложението на съдокладчиците. Сега давам думата на докладчиците. Сянка, госпожа Томашич, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ще се спра на някои от предложенията на съдокладчиците и в моите изменения съм изразила моите предложения. Комисията предвижда по-малък бюджет за политиката за ближаване в сравнение с предходни периоди. Подкрепям предложението на съдокладчиците да се увеличи с около 12% общата сума, за да може сумата да е равна на тази от предходния период – Предварително финансиране се предвижда от комисията на годишна основа и също така единна ставка от половин процент. Това се предвижда за многогодишната финансова рамка, за да се отчете повишеното ниво на финансирането страна на държавите членки аз съм съгласна с докладчиците, че не трябва общините да плащат за проблеми в националната политика. Така че ако препоръките от европейския семестър не са изпълнени, трябва да бъдат неизплатени само бюджетните кредити по поети задължения, а не вече средствата, по които вече има твърд ангажимент. Разбира се, ситуацията винаги може да се промени за 7 годишния период и мисля, че можем да направим заключението, че економическата криза е една от основните причини, които се изтъкват за причина за пренасочване на средствата от политиката сближаване. Регламентът за общо приложимите разпоредби съдържа разпоредби за специални големи проекти. Това не е включено в новото предложение на комисията, защото комисията би искала да намали административната тежест. Големите проекти изискват специално внимание. Е важно да се въведе опростен вариант за правилата, които ръководят реализация на проектите, само че с по-висок прак. Аз съм следващия докладчик Сянка и позволете ми да представя своята позиция. И така, искам да благодаря на двамата докладчика, госпожа Крел и господин Новаков, за техния доклад за техния текст. Благодаря ви. Благодаря ви за това, че работихте в много кратки срокове и представихте един много амбициозен доклад. Позволете ми да изразя становището от името на Алта. Няма да се пускам в подробности, няма да говоря върху за всички елементи но искам да спомена някои от основните моменти. Проектът докладът включва някои от елементите, а именно отново включване на Европейския фонд за селско-стопанско развитие. По принцип аз подкрепям това включване, но искам да подчертая, че е много важно да имаме е добро сътрудничество с комисията АГРИ и съответната координация и трябва да се видят позициите на двете комисии, защото връщането в регламента за общо приложимите разпоредби без съответния текст за фонда по селско-стопанско развитие няма да ни позволи да постигнем необходимия резултат – за коорди... на координация. Мисля, освен това, че механизма за координация трябва да се гарантира от комисията и държавите членки, за да има истинска, за да има истинска синергия. По отношение на връзките с градовете, Важно е да се вземат предвид и планинските региони. Имаме резолюция по този въпрос и наш, наша е отговорността да подчертаем тази връзка. Много важно е да има добра координация между всички инструменти, инструменти в тази област. На следващо място това е премахването на връзката между структурните реформи и европейския семестър. Аз съм против това смятам, че именно адекватни структурни реформи в унисон с цикъла на европейския семестър ще увеличат добавената стойност на европейските фондове. Важно е да подчертая, че имахме много дискусии по този въпрос. Имаме различни е, позиции между нас, но в този случай аз наистина смятам, че когато говорим за европейска добавена стойност и когато се опитваме да, да защитим кохезионната политика и се опитваме да е, структурираме модерна кохезионна политика, много важно е да намерим съответната връзка за нуждата от реформи, защото има много държави членки, в които има нужда от реформи и има нужда от връзка между реформите и подкрепата от структурните инструменти, защото за съжаление има много случаи, когато се подкрепят проекти в държави членки и когато се получава подкрепата без съответните реформи, ние не постигаме европейската добавена стойност, даже никаква добавена стойност няма тези проекти. Затова силно подкрепям тази връзка. На следващо място премахване на възможността на трансфера от 5% от много от фондовете към InvestEU и други програми на пряко и непряко управление. Е, виждам, че тази разпоредба е доброволна и е израз на гъвкавост при използването на европейския бюджет. И аз приветствам текста на комисията. Е, смятам наистина, че гъвкавостта заедно с упростяването са ключовите думи за ефективността на кохезионната политика някои от случаите решението на ограничени решението за трансфер на ограничени суми ще подкрепят добро, добрата, доброто освояване на средствата и доб, ще подкрепят добри проекти с добра добавена европейска стойност. Особено, що се отнася до проекти с трансграничен елемент. В тази връзка проект, подкрепям и трансфера за инструмента за свързване на Европа. Това предложение се основава на предишния отчетен период и опита от него. Тук имам предвид трансевропейските тен ев, е, е, е проекти и възможността за улесняване на достъпа. Това е един от възможните инструменти за създаване на мрежа в Европа. Аз представявам една страна, в която това е много важно и зная, че има региони в Европа, които искат да имат добри трансгранични транспортни връзки и един от инструментите е именно инструмента за свързане на Европа. Това е възможност, която трябва да се обсъди, но смятам, че тази възможност трябва да се използва по по-ефективен начин в рамките на кохезионната политика. На следващо място подкрепям измененията за принципа на партньорство и а, принципа на управление на различни равнища. равнища. Това е предварително условие за успеха на кохезионната политика и с интерес очаквам становището на Комитета на регионите и економически и социален съвет. Освен това подкрепям и допълнителните ресурси за по-голяма ефективност за комуникации с обществеността, вид, видимостта на проектите. Това ще осветли добавената стойност на е, проектите. Знаем колко е трудно това, но много е важно да включим в нашата поли, по, позиция тези предложения, предложенията за видимост и по-добра комуникация, защото това е единственият начин да представим на европейските граждани истинската стойност на кохезионната политика. В заключение, що се отнася до климатичните промени и, и Парижкото споразумение, приветствам целите, заложени от докладчиците, а именно да има подкрепа за подобни климатични проекти в размер на 30% от общия бюджет на, на Кохезионния фонд. Благодаря ви. С интерес очаквам по-нататъчната дискусия. И така, това беше моята позиция. Господин Омърже е следващият оратор госпожа Мишел. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Auch ich möchte... Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчиците, на госпожа Констанция Крел и на господин Новаков. Благодаря им. По принцип, основните въпроси ние сме единни. Смятам, че докладът ясно е, показва основните проблеми. Много добър доклад. Имате нашата подкрепа за връщането на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, защото смятаме, че селското, селско-стопанското развитие е важна част от кохезионната политика. Освен това, разбираме и подкрепяме критич, критичната нагласа по отношение на InvestEU и трансферите свързани към InvestEU, независимо от нагласите ни към InvestEU и а, инвестиционните планове. Има различни критерии, има различни условия за финансиране тук и не бива да отделяме допълнителни средства от така и така намаления бюджет за кохезионна политика. Така ще намалее бюджета за кохезионни средства още повече. Подкрепа от наша страна и за интеррегионалното сътрудничество, увеличаване на бюджета за интерект, това е добре. Ние пътувахме до Реунион и видяхме много добри примери за това как може да функционира Интерек, колко ефективна може да е тази програма за някои региони. Така че имате и тук нашата подкрепа. Имате подкрепа и за това средствата за кохезионна политика да се върнат на предишното равнище. Но Имам и някои допълнителни забележки. Мисля, че по въпроса за съфинансирането и за ставките за регионите в преход, мисля, че тук е необходима допълнителна дискусия, защото дефиницията на тази категория се промени, тя бе разширена и последствието е, че ще има повече региони, които ще са региони в преход и те ще трябва да се борят за определена сума пари. Освен това региони, които до сега са получавали 85%, ще получават по-малко а именно поне 60% вследствие на рекатегоризацията. Сега може да мислим и за 70% като компромис. Комитета на регионите предлага подобна, подобен прак, подобна ставка. Може обаче да мислим и за друг компромис, например да говорим за специални правила, т.е. за създаване на една мрежа за сигурност, нещо, което и до момента съществуваше всъщност. Сега при политическите цели. А, според мен, добра е целта за опростяване, добре е, но Основната цел трябва да е борбата срещу бедността, дискриминацията и увеличаването на заетостта. Това са все добри цели, но те не са основните цели според нас, защото Европейския съюз залага главно на, устойч... на целите за устойчиво развитие. А трябва да има и междинни цели по отношение на основните ни политики и инструменти за финансиране. Що се отнася до макроекономическите условия и европейския семестър? Нашата позиция е, е позната. Ние смятаме, че и две, двата елемента трябва да бъдат премахнати, но естествено разбираме, че докладчиците – още сега се опитват да намерят компромис. Констанце, с интерес очаквам какъв ще е резултатът. По отношение на основните условия, това, което преди се казваше екс-анте условия, според мен те трябва да продължат да въжат, защото те зависят от самите региони. Освен това, трябва да запазим правилото N плюс 3. Не бива да се съкръщават средствата за техническа помощ и трябва да вземем преди демографското развитие. Трябва да го разбираме като предизвикателство. При междинния преглед трябва да мислим за факултативно препрограмиране, т.е. само там да има преориентиране, където то е абсолютно необходимо, за да избегнем бюрократичната натовареност. Но тук сме на едно мнение. И освен това, бих искала да подчертая, че категорично заставаме зад включването на регионите, на местните власти, когато става дума за разпределението на средствата от Кохезионния фонд. Защото смятам, че особено в Реунион видяхме всъщност нещо, което знаехме и преди, но видяхме колко важна е ролята на местните власти. А, те биват често загърбвани. Видяхме как отгоре се разпределят средствата, което не е правилно според мен. Наша задача е да въвличаме във вземането на решение и местното ниво. И това е наше задължение като комитет на регионите, защото в крайна сметка средствата се разходват на място, а не чрез надрегионални или национални представителства. За това, за нас, това е много важна точка. Много ясно искам да го подчертая. Естествено ще предложим съответните изменения, вече ги подготвяме и както и госпожа председателката, се радвам на бъдещата дискусия. Thank you very much. I don't see Miss Vana. Nobody. Много благодаря. Никой. Госпожа Дамато. Грация, президенте. Йо, рингра. Благодаря. Искам да благодаря на колегите Крел и Новаков за първия текст, който представят. Преди да анализирам някои от важните елементи, искам на първо място да има ясна дата за представяне на измененията. Имаше коментари на много колеги, които искат да се задълбочат в различни теми. Индикаторите, условията и много други. Не бива да забравим, че скоростта обикновено означава ниско качество така че ще говоря сега и по някои важни за мен теми. Съгласна съм с предложението да се увеличи най-вече синергията между Европейския фонд за развитие на селските райони и останалите селски е, фондове. Защото иначе целите и аргументите на съществуването на този фонд ще бъдат елиминирани. И аз гледам скептично по прехвърлянето на средства от кохезия към Invest Според мен е изключително важно, както казва и Европейската комисия, да, трябва да се въведе териториално задължение, което е свързано с вида регион в самата държава членка, която проявява интерес. Положително е също, че за партньорството има намеса. Там има един кодекс за партньорството, който не се спазва винаги. Има и някои други корекции, които ще направя с изменения. Също сме доста объркани около кохезията и европейския семестър и подсилването този елемент. С 15-ти член, особено, а си спомняте, имаше един 23-ти член от настоящия регламент, налага се макроекономическа условност и може да се прекратат на първи етап плащанията, региони в тези държави, които не спазват препоръките по държави на комисията. Колегите Крел и Новаков се опитаха да ограничат нещата наистина, което е добре и е свързано само с поемено задължение. Изменение 49 дава едно задължение на Европейската комисия да информира парламента преди да се отмени тези поети задължения. Това е чудесно като опит, но мисля, че трябва да бъдем по-радикални и ще направя свои изменения, които са по-радикални в този смисъл. След това съфинансирането. Според мен то трябва да бъде по-широко разгледано, имайки предвид настоящата архитектура на Европейския съюз и като се вземат предвид правилата за економическо управление. Спадането на нивото на съфинансиране в съюза преминава 85 на 70% в не толкова развитите региони. И това може да доведе до ограничаване на инвестициите. Много добре знаем защо. Или заради този пакт за стабилност, за който постоянно говорим и от край време искаме там да има финансови проекти или проекти финансирани, които да се включват, да се изважат от сметката на дефицита. Държавите членки, местните органи на властта не можем да ги караме да се принуждават с по-низки ставки да работят. Що се отнася до финансовите инструменти? Те ще бъдат много важни в дългия програмен период. Изборът на инструмент трябва да бъде насочен а, към риска най-вече. Не може да има спекулативни операции. Не може да има инструменти с висок риск, като тръстовите фондове или всякакви видове облигации, защото искаме така да задействаме частните капитали с лостов механизъм. Трябва да има някакви видове гаранция, контрагаранция или нещо подобно, или облегчения. Да има дълги срокове за влизане в сила – и да се облегчи краудфандинга, както и финансирането посредством социални мрежи. Пожелавам на всички добра работа. Thank you very much. These were... Благодаря. Това бяха становищата на докладчиците в Сянка. Сега ще дам думата на членовете на комисията. Първи оратор, заповядайте. Yes. Oui, merci, madame euh, la présidente. Благодаря, госпожо председател. И аз ще кажа няколко думи. Искам да поздравя и аз за работата двамата докладчици. Работата сега по доклада е, е изключително важна. Имайки предвид целият мандат, това е най-важният момент. Трябва да подробим, подобрим предложението на Европейската комисия. В същото време не бива да забравяме, че има една несигурност, която е свързана с политиката за несигурност, за сближаване, извинете, което трябва да е от полза за всички региони. Трябва да се елиминира тази несигурност. Има предложения, свързани с настоящия момент, сравненията на цифри, които се вземат предвид. Да, това звучи добре, но ще допуснем голяма грешка – защото в Европа много неща се промениха последните 7 години. Не можем да смятаме, че не е така. Затова е нужна еволюция, нужен напредък на политиката за кохезия, за да се адаптира тя и да еволюира, имайки предвид предизвикателствата. Седмия доклад за сближаване бе обсъден тук от нас. Той ясно показа този напредък, тази еволюция по време на целия период. Показа, че някои региони, които познаваме, са отбелязали изключителен растеж. За същото време други пък са срещнали огромни проблеми. Имало е криза и то е много сериозна, много дълга. И някои региони са били изправени пред новите предизвикателства на предна линия, особено Брекзит, миграционната криза, както и други проблеми, които се появиха през този период. Искам да се върна сега на това, което за мен е много важно в този седми доклад за сближаване. И то бе свързано, и колегите го споменаха, положението на регионите, които са така наречени средни региони или междинни. Много анализи показват, че за определен брой от тези региони а, имало създаване на проблеми, особено в сравнение с тези, които са по-развити. В същото време става ясно, че са били като че ли догонени от по-слабите през последните години. И тези региони са изправени пред проблеми, които водят до високи рискови. Затова Европейската комисия сега излезе с предложение до известна степен да се разшири тази категория на регионите, които могат да се смятат за преходни региони, т.е. междинната категория. Това е нещо много полезно и необходимо за бъдещето на кохезионната политика. Едно от това, което не бива да забравяме и особено Една тема, по която ще работя, предполагам с вас, е да направим така, че тези региони, региони в преход, могат да извлекат полза от една адекватна подкрепа, една справедлива подкрепа, която да бъде на висотата на предизвикателствата, пред които са изправени, за да се избегне този риск да спадне напредъка им и да има срив. Що се отнася до съфинансирането и нивото на съфинансиране. Може би не ми е ясно защо са докладчиците предлагат за тази категория региони едно повишаване, което е по-малко, отколкото при другите региони. Минава се от 85 на 75 на по-низко развитите, от 55 на 60 за региони, от 40 на 60 за по-развитите и 5 точки за тези, които са в средната позиция, преходната. Комитета на регионите, мисля, че също ясно го казва. Тези преходни периоди от 60 на 70 според мен трябва да се мине. Аз държа на предложението си. Има много положителни елементи, много интересни елементи, които колегите споменаха. Силно се надявам, че ще може ще се постигне споразумение, компромис, който да бъде легитимен и по-общ, за да може да вървим към една обща кохезионна политика, която да е по-ефикасна, по-проста, по-насочена към постигане на цели. Благодаря. Thank и аз благодаря, господин Ван Милтенбург. Dank u, voorzitter. Ik zal uh, in mijn eigen taal spreken om uh, misschien toch even... Ще говоря на нидерландски. Трябва да кажа, че съм малко разочарован от съдокладчиците. По кохезионната политика, като че ли се връщаме назад във времето, няма ясна връзка с европейския семестър. Заедно няма нужда от структурни реформи в държави членки, няма макроекономически условия. Все едно времето е замръзнало. Като че ли съживяваме финансов инструмент, мислейки, че наистина трябва да извлечем максималното от всяко евро. Като че ли мисленето ни някъде е спряло във времето. Съдокладчиците се връщат, пак казвам, назад във времето с тези предложения. Ако погледнем инфраструктурните програми, свързването на Европа, в Европа, в България нямате ли нужда от структурно финансиране, господин Новаков? Смятате ли, че ще има бюджет за този инструмент? Не трябва ли всяко едно евро наистина да се опитаме да извлечем максимална полза и да има тясна връзка с инфраструктурата и услугите? Слушам докладчиците и си мисля, че като че ли кохезионната политика, структурните фондове, кохезионната политика, териториалното сближаване. Не виждам всъщност териториалното сближаване тук в този текст. Виждам опити да запазим това, което вече имаме, на политика, която вече съществува. Европейския земеделски фонд за, за развитие на селските райони. Ако искаме този фонд, той трябва да бъде координиран с други видове земеделски политики, които политиката може да води. 85% не минахме ли през економическа криза? Не може ли да поискаме нещо повече, за да има по-добро, за да се допринесе по-добре? В някои държави членки това е възможно. Що се отнася до кохезионната политика, имаме проблеми с миграция, с сигурността, големи предизвикателства. И така накратко, госпожо председател, смятам, че няма дълновидност, няма модернизация тук в този текст. Далече сме от реалността. Този текст е далеч от действителността. И ще приключа с нещо положително накрая. Смятам, че тези цели за смягчаване на въздействието на климата от 25% трябва да бъдат качени на 30%. Но това е едно от малкото положителни неща. Изключително съм разочарован. Като че ли полуките от последните години не са стигнали до този проект от доклад. И смятам, че съветът е, подхожда по-амбициозно, по-модерно. Мисленето ни е много разочароващо. Other... Благодаря. Има ли други коментари от членовете на нашата комисия? Господин Ван Нистелрой. Uh, Благодаря, госпожо председател. какво се случва през следващите 7 години, дали е каша или не. Трябва да гледаме действителността, ще постигнем ли резултати. Вижте какво се случи в периода на кризата. Обществените инвестиции бяха подкрепени в много държави от кохезионната политика. Има връзка с делителността. Тя се съществува. Започва седмицата на регионите и градовете. Гледам колегата. Юнкер каза за Кохезионния фонд, че става дума за връзка с гражданите. Те да се свържат с европейския проект. Важно е да имаме по-добра комуникация. Има тази седмица много семинари по планиране и не се ли превръща планирането на регионите в фантасмагория? Нужно е да променим финансовите инструменти. Може да има много промени в самите инструменти, но най-важното е да имаме ясни връзки в партньорските отношения. Съгласен съм с докладчиците. Става дума за партньорство. Кодексът за партньорство трябва да бъде изготвен много по-добре. Планираме на високо ниво. След това има проекти, които са конкретни. Когато нашата комисия по регионално развитие, нашите делегации пътуват и миналата година, и тази година, и се чуят кметовете. Ако изслушаме кметовете, кметовете казват, че искат да свържат градовете, селата. Може да дебатираме как да ги свържем. Това е много важно. Свързано е с социално-економическото развитие, с инфраструктурата, с образованието. Що се отнася до това какво четем и какво слушаме? Вие сте поели подхода на комисията, който е еволюционен, а не е революционен. Условията екс-анте на изслушването на НП, което проведохме, бе обсъдено последния начин. Подобри се планирането в регионите и в новите държави членки, и в старите. Трансграничното сътрудничество се подобри. То има своя принадена стойност. Задават се ключови цели, записани в... Така че ето, еволюционен е подходът. Каза се нещо и за инструментите. когато има голям натиск в бюджета за кохезия, а в него има 45% по-малко средство, то тогава държавите членки трябва по-ясно и по-тежка да е тяхната дума за това как да разходват средствата. Когато има по-малко средства, трябва да си по-близо до програмата на държавата членка и програмирането на регионите и градовете. Да им дадеш по-тежката дума, последната дума. Това може да се постигне и с регламента Омнибус – Нужно е да се подходи с един инструмент, който да отговаря на нуждите на всеки отделен, да има по-голяма гъвкавост. Ще видим как ще стане, ще видим какви изменения ще излязат, но по принцип много се радвам на текста, който ни е представен. Той е стабилен, не създава проблеми за регионите и градовете. Ясен е, почива върху познания, цели които са ясни сами по себе си и почиват на последния период. Нека да не губим време през идните седмици. Съгласен съм с становището на Констанце. Трябва да се гласува през декември. Няма нужда от допълнителни срещи и заседания, за да се свърши тази работа. Благодаря. И аз ви благодаря, госпожа Бресок. Грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да се намеся. Не искам много време, не искам да се бави всичко. Времето за внимателно четене на доклада тече, нужна е подготовка на измененията. Ако може още малко време да се отдели, ще е много добре. Поне на мен ще ми е много приятно да има малко повече време. Сега по същество искам да благодаря на докладчиците, които извършиха безценна работа, много тежка, много тежка по целия регламент. Исках да кажа нещо по това, което каза колегата Милтенбург по-рано. Вярно е, че е нужна модерна стратегия и в политиката за кохезия, инвестициите, но това е свързано с целите. И предложенията са интересни по тях. Има по-голямо съсредоточаване, е, насочваме се към целите, които са големите цели на Европейския съюз, които сме обсъдили при последните мерки, като например ограничаването на емисиите – целите на политиките трябва да отговарят и на сроковете, и на това, което се случва, на времената. Имаме една Европа, която след кризата трябва да възстанови своята економика. Регламентът, който задава общо приложимите разпоредби, трябва да е ясен. Не бива да забравяме, че Доброто законодателство е старото законодателство, т.е. промяната не винаги е за добро, защото сме изправени пред регламенти, които след това трябва да се прилагат от държави, от региони, от местни органи на властта, от крайни потребители, които предпочитат да няма изменения в структурата на регламента. Тоест, може да се каже, че ако няма прекалено много модификации или промени в законодателството, означава да няма нищо ново в а, про- програмното предложение. Там трябва да има нови елементи, а не при промяната на законодателството. Несъмнено е, че това понижаване на нивото на съфинансиране на Съюза – е нещо много тежко. Държавите трябва да засилят своите инвестиции. Да, така е. Но още не сме излязли от кризата изцяло. Много от нашите държави и региони не са излезли от кризата. Те срещат проблеми с едно такова съфинансиране до 50-60% и да стигнат 30% дори за бедните региони, които все още продължават да са много бедни, тъй като неравностите по време на кризата нараснаха и няма все още стигане до едно и също ниво. Държавите членки могат да се финансират в по-голяма степен. Но мисля, че избора на ще си е добър. Да не е това задължително, защото тогава ресурсите трудно ще се ползват, ще има забавяне на средствата. Съгласна съм също така с това Фонда за развитие на селските райони да бъде част от фондовете по структурните политики, този единен регламент. Одобрихме миналата седмица искане за селските и планинските райони – Темата за развитието на селските райони не може да се ограничава само до земеделие. Това би било е, погрешна стъпка назад. Дори културно селските райони трябва да могат, е, или планинските, да разцъфнат и да използват средства от много фондове, защото не са извлечени оптималните резултати все още. Също така в общата програма това бе включено предишния път, а сега да го извадим е културна стъпка назад. Трябва да се даде тласък. Тази програма за множествени фондове не бе използвана достатъчно, а трябва да бъде използвана през следващия програмен период. Това е една модернизация, един път напред с регионалните политики, а не стъпка назад. Колегата Крал знае какво мисля. Колегата Новаков, може би, не знае, но аз имам известни съмнения, свързани с изключването, както и председателката, на изключването на възможността да може една малка част от структурните фондове да бъдат заделени за националната част от InvestEU или инвестири в Европейския съюз. Има доброволен елемент и съответно за региона е доброволно, защото след като за държавата той и гара... за района. И ако се гарантира, че това ще спазва волята на регионите, мисля, че може да се направи. Това може да се обсъди. Сега нямам тук твърдо мнение, но имам известни съмнения за това, че единствените фондове, които няма да са свързани с InvestEU, ще бъдат структурните, защото всички други политики ще са свързани. Културните, хоризонт и така нататък. Това, което ме притеснява е, че това може да бъде във вреда на структурните фондове, особено регионалните политики и тези за социалните фондове. Например, инвестиции в социална инфраструктура. Нова формулация на InvestEU, che не е più пиано защото това вече не е класическия план Юнкер. То се променя, защото трябва да отговаря на целите на програмата на фонда. Така че аз трябва да кажа, че тук нямам ясна идея. Още така не ми е се избистрила, но просто казвам, че имам съмнение по предложението. За всичко останало смятам, че това е отлична база за работа, за дискусии и нашата комисия трябва да подходи и по-коражлийски, по-смело. Кохезионната политика бе атакувана през последните години много и аз мисля все пак, че това е най-важната политика за намаляване на равенството, за да може всички региони да се развиват и да новаторстват, а не само онези, които така или иначе сами ще се оправят и могат да го направят, а тези, които са изолирани, крайна сметка, и няма да постигнат нищо. Трябва да може да се върви към новаторство, което да отговаря на новите предизвикателства пред нас. Мисля, че това е стълб на нашата политика и трябва да я защитим дори финансово, посредством тези си опити. Напълно съм съгласна с изменението на вноските, което отговаря на предложението, което парламента ще направи за МФР. Благодаря. Thank you very much. The next speaker. Много благодаря. Сега господин Хекман. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Много благодаря, госпожо председател. Ще се постарая да бъда кратък. Преди всичко, благодаря на съдокладчиците и аз, тъй като те работеха много усърдно и видяхме, че тяхната работа доведе до много положителни резултати. Също така и аз съм съгласен, че имаме нужда от еволюция, а не революция в политиката за сближаване. Имаме нужда да се продължи с някои промени, защото всички разбираме, че има определени проблеми и те са свързани с изпълнението на фондовете, но имаме нужда от еволюция, защото всички разбирате какво ще се случи, ако се възприеме революционен подход. Много ви благодаря за вашия принос и за разлика от други, аз ще кажа, че бързата, бързото темпо на работата е нещо, което е правилно. Включително това е в интерес на бенефициентите, защото колкото по-бързо предложим съответното законодателство на бенефициентите, толкова по-бързо те ще знаят кои са промените и това ще бъде добре за всички като се започне с използването на европейски бюджет и като се стигне дори до най-малките проекти, които се реализират в регионите на Европейския съюз. И мисля, че по-добре да имаме един документ, който може да не е съвършен, но независимо от това, документ, който е практически осъществим за европейските граждани. Това е по-добре, отколкото да се бавим с месеци, което ще забави и процеса на изпълнение. И новият парламент вече ще обсъжда дали политика сближаване е нещо, което е правилно. Има нещо, с което по-скоро не бих се съгласил. И това е възприемането на подхода N плюс 2 вместо N плюс 3. Моят опит посочва, че това не е най-правилното, защото N плюс 3 е нещо, което е по-благоприятно, особено за големите мащабни, дългосрочни инвестиционни проекти, свързани с по-големи разходи. Особено на крайния етап на тяхната реализация, докато N плюс 2 може да доведе до някои отрицателни последици, например изкуственото разделяне на проектите на малки и големи поради по-краткия период за изпълнението. По този начин също така бихме могли да накърним иновациите, защото иновационните проекти често имат нужда от по-дълъг период за изпълнение, за да могат да се постигнат резултатите от иновацията в голям мащаб. При по-кратки срокове това може да се окаже невъзможно. Също така беше поставен вече един проблем. Искам да го спомена. Това е намаляването на съфинансирането от 85 до 70% в случай на по-малко развитите райони. И отново, ако целта тук е увеличаването на националното съфинансиране да доведе до по-голяма отговорност и съпричастност от страна на държавите членки, е нещо, което бих могъл да разбера, това ще доведе до разочарование, защото, ако правилно разбирам намерение, този документ може да не проработи по този начин на практика. Трябва да помним, помним че на практика това съвинансиране е ограничено още повече от други законодателни актове, например за държавната помощ и възможностите за разходване. Така че дори сегашния процент от 85% реално е около 67%, така че ако се промени нивото на 70%, то реалното ниво ще бъде малко над 50%. Това на свой ред ще доведе това, че много проекти няма да се реализират в по-малко развитите региони. Искам да подчертая, че имаме нужда от по-голямо простяване на всички законодателни актове, свързани с финансиране. И трябва да работим по това и в бъдеще. И накрая. По-добре е да имаме един несъвършен документ, но да го получим по-скоро, така че да може той да бъде предоставен на всички, които ще използват тези средства, ще изпълняват тези проекти. И целта е да бъдем по-гъвкави, правилата да са по-простени и нивото за вземане на решение трябва да бъде максимално ниско в държавите членки. И мисля си, че по този начин неща ще бъдат по-успешни. Господин Олбрих, заповядайте. Да, благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да помоля за извинение, защото може би ще повторя това, което вече беше казано, но искам да благодаря на съдокладчиците, но не само символично. Мисля, че вие се сблъсквате с едно ново предизвикателство, защото трябва да подготвите нещо, когато се очаква промяна в политиката – вие не работите по обичайния начин. Предложението на комисията е различно. И при цялото ми уважение към колегите от комисията ИТРЕ, вече съм казвал, че не съм съгласен с това, че съветът е по-напредничав. Защото и в съвета има разделени. Има държави членки, които осъзнават, че единствената им възможност да се модернизират и да реализират иновации е чрез политиката за сближаване. Това е реалността. Реалността е, че единствената възможност за тях е политиката за сближаване. Други държави, като Нидерландия, Швеция, Дания, не искат изобщо да има политика за сближаване. Те искат да изтласкат политика за сближаване в посока традиционната политика спрямо по-малко развитите страни. Аз го знам това от посланиците на тези държави. Те се обърнаха към мен, като към докладчик по многогодишна финансова рамка. Следното, нашето, най, нашето предложение, най-добре за нас, ще бъде да има нулева политика за сближаване, поне за определен период. Разбира се, знам, че в края на краищата при преговорите позицията ще бъде развита, но най-развити държави изобщо нямат нужда от политика за сближаване. Политика за сближаване трябва да бъде насочена към най-малко развитите. Позицията на комисията е противоположна. Политиката за сближаване да е достъпна за всички и затова те предлагат от комисията да се променят критериите. Затова, господин Жуло, говореше за преходните региони, защото това е промяна на концепцията за преходните региони, т.е. виждаме противоположна позиция. Политиката сближаване трябва да е на разположение на всички държави членки, може би малко повече за по-малко развити региони, може би малко по-малко за регионите в прехода. И ясно е, че в миналото а, виждахме, че много средства се насочваха към политика за сближаване. Сега в момента политиката за сближаване е различна. Вече няма преференциален режим за по-малко развитите региони и държави. Така че свърши с привилегирования статус и специалния режим – разбирам този начин на мислене, но опасността е, че нетните вносители в бюджет на Европейския съюз ще насочва тази политика към най-традиционния вариант. Нека да даваме пари на най-бедните, нека да даваме пари за пътища, а пък ние ще се развиваме по-бързо чрез иновации и други неща. Така че това е опасност и това е нещо, което трябва да избегнем. Спецификата на политика сближаване не е в парите а в споделеното управление. То е това, което е решаващо за политика за сближаване. Става дума за съвместна отговорност, за съвместно финансиране, за управлението на цялата политика. И разбира се, реалното влияние на държавите членки е свързано с промяна на начина функционирането ми. И ние обсъждаме сега регламента за общо приложимите разпоредби. И изваждането на пари от политика за сближаване не означава, че се взимат просто така пари. Взимат се пари от съвместното управление, защото ако взимаме пари от финансовите пакети за държавите и ще ги прехвърлим, ако ги прехвърлим, например, в механизма за свързване Европа, където няма споделено управление – мисля, че просто предложението ще сведе всичко до открити тръжни процедури. Има една такава тенденция за отказ от традиционното мислене в политика за сближаване. Също въжи и за InvestEU. Разбира се, хубава е тази инициатива, но защо трябва да се изваждат пари от бюджета на политика за сближаване? Разбира се, знаем, че хората винаги избират най-лесния начин. InvestEU е нещо по-лесно, защото там няма да има държавна помощ. Защо да не се промени политика за сближаване? И защо да не се отвори врата с нещо, което е по-лесно? И аз мисля, че реалният проблем, и е, той трябва да се реши от регламента за общо приложими разпоредби, дали не искаме да запазим тази политика на Европейския съюз, която не е традиционна, не се корени в миналото, но е основана върху много конкретен метод, метод споделено управление. Трябва ли, искаме ли да се промени тази политика? След това съдържанието. Какво искате да има като съдържание на споделеното управление? Повече иновации или какво? Между другото, когато слушаме гласа на общините, на градовете, в Русите се обърнаха към нас и казаха, че те не искат техните пари за политика за ближаване да бъдат насочвани за изследователска дейност. Те искат да инвестират в иновации, в транспорта, в други сфери. И мисля си, че това е реалният проблем. Разбира се, ще проведем дебат и за изваждането на парите от самия кохезионен фонд, това ще бъде много сложен дебат, защото не става дума само за това дали да се изваждат пари или не, но и как това да става. И също така трябва да говорим и за InvestEU. Отново ще повторя, не мога да си представя, че ще бъдат взети пари от националните финансови те пакети за политика сближаване, без да има съответен прозорец в InvestEU, защото противен случай просто парите ще разпръснат за най-различни видове политика. Теоретично парите може би ще останат в националните финансови пакети, но реално това няма да бъде. Така че аз мятам, че регламентът с общо приложимите разпоредби е основен документ, който ще покаже до каква степен сме готови да съгласим с комисията, що се отнася до промяна в политиката. Виждам, че са докладчиците искат да намерят компромис, така че да не предизвикат революция но мисля, че няма да избегнем истинския тежък дебат за този регламент и мисля, че гласуването трябва да се проведе максимално бързо. И не защото трябва бързо да намерим решение, а защото трябва много бързо да оформим позицията на парламента, за да можем да започнем преговорите, които ще отворят нови възможности. Така че в нашата комисия не трябва да говорим за стара, традиционна политика или нещо подобно, защото когато го използваме, това ще означава, че сме демоде. Това не е така. Става дума за един много важен метод, който е важен за европейската политика. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин Полчев, последен оратор. Děkuji udělení slova, paní předsedkyně. Благодаря ви, госпожо председател. Преди всичко искам да помоля да ме извините за това, че закъсняха. Имах други ангажименти тук в парламента. Преди всичко искам да благодаря на съдокладчиците за извършената от тях работа. Те се сблъскаха с огромно предизвикателство да намерят компромис светлината на предстоящите европейски избори. И също така имаше и предизвикателства, свързани с самата политика за сближаване като цяло. Така че много ви благодаря за извършената работа. Бих искал да дам висока оценка на предложението на Европейската комисия, защото със сигурност виждаме, че то води до повече опростяване, унифициране на правилата. И искам да попитам – дали все пак този регламент е достатъчно ясен за онези, които ще го ползват на практика. Ние се стремим към упростяване, това е ясно. Но дали това упростяване наистина е достатъчно за бенефициентите? Дали все още не са останали някакви безполезни формалности и процеси? Говорихме за селските райони, които много често са пепеляшката на другите видове политика. Имаме нужда от опростяване, от реално действащи мерки. Така че селските, планинските райони да не обезлюдяват все повече. Затова тези мерки, тези разпоредби трябва да са максимално опростени представлявам един регион, който е граничен с Словакия и два мандата отговарях за една малка община. И ако сравня административната тежест на политика за ближаване и селскостопанските субсидии, тук просто не е възможно да се проведе сравнение. За това трябва да продължаваме да оказваме натиск върху комисията и тук докладчиците имат ключова роля. Трябва да искаме от комисия да упрости още повече законодателството. Сега по финансовите средства, които се насочват тук, наистина има различия. Определени региони вече са влезли в категорията на развиващите се региони и тогава по-високото ниво на съфинансиране може да отблъсне много бенефициенти от използването на средствата. Това е свързано и с подхода N плюс 2 или N плюс 3. В Чешката република също така може да случи следното – ще има само една единствена година за изпълнение на проектите, защото текущия период ще завърши в N плюс 3, а следващия период ще се опира върху принцип N плюс 2. какво ще се случи, ако през следващия период ще трябва да се освоят средства в рамките само на една година? И това е проблем не само до Чешката република, но и до Польша, до Словакия, до съседните държави. Няма да имаме достатъчен административен капацитет, за да обработваме проектите. Затова е добре да помислим за един преходен период, свързан с първоначалния период, така че да се прилага N плюс 3 в началото на следващия програмен период. И последно. Виждаме доста сложна ситуация на пазара на труда. Много експерти работят в частния сектор и не работят в публичния сектор или на европейско ниво. Те имат достатъчно ангажименти с частни проекти. И в началото на програмния период, това може да доведе до ситуацията, в която да нямаме достатъчно хора, които да предлагат нови проекти. Със сигурност това ще се случи в редица държави членки. И наистина административния капацитет може да бъде недостатъчен. Много ви благодаря. Това беше последното изказване от страна на членовете на Комисията по регионално развитие. Сега нашите гости, господин Хавиер Досори, който представлява Европейска економически и социален комитет. Eh, Преди всичко, благодаря за поканата която позволява да представя позициите на нашия комитет тук във вашата парламентарна комисия. Благодаря и за цялостното сътрудничество по много от становищата по и доклади, по които работим и в Европейския парламент, и в Економически социален комитет, за да гарантираме обща позиция. Аз съм докладчик по всеобхватния доклад или всеобхватното становище и тук замествам също така председателя господин Малия. Една от характеристиките, която се радва на консенсус е това, че и в трите сектора на економически и социален комитет, работниците, работодателите и гражданското общество, ние всички сме съгласни, че урязването на средствата за политиката за сближаване с 10% е нещо, което е огромно количество. И това ще доведе до още по-задълбочени социални последици в сравнение с това, което вече наблюдаваме в много държавите членки в резултат от кризата. Т.е. опасяваме се от социални последици, защото по този начин дори се поставя под съмнение самото съществуване на Европейския съюз и при прилагането, реализирането на Европейския стълб социалните права е застрашено чрез това съкръщаване на средствата. Освен това, имаме много сериозен проблем с недостига на средства за инвестиции. И тук се сблъскваме и с проблем с прехвърлянето на средства от една програма в други. Виждаме, че се отслабват инвестициите, необходими за Европа, чрез прехвърляне на средствата от политика за ближаване в Инвест EU. Има много повече смисъл да се прехвърлят средства от инвест InvestEU, за да бъдат финализирани или допълнени проектите по кохезионната политика. Мисля, че унисон с Европейския парламент ние искаме да се увеличи процента на общата сума, която се предоставя на държавите членки с 3% и да се запази ближават на всички нива, които се предвиждат по сега действащата многогодишна финансова рамка. Имаме и конкретни въпроси, свързани с регламента за общо приложими разпореди. Съгласен съм с много това, което беше казано тук. Всичките промени, които водят до по-голяма ефикасност, гъвкавост и опростяване е нещо, което приветстваме. Също така сме съгласни с укрепването на управлението на много нива, но искаме да обърнем внимание на един факт, свързан с кодекса за поведение. Тук виждаме сериозна разлика между бизнес Европа и Европейската конфедерация на синдикатите, защото виждаме, че няма да има пряк диалог на европейско ниво с социалните партньори. Искам да помоля Европейската комисия да промени кодекса за поведение. И съвсем накратко, без да давам обосновки, защото вие вече сте обсъждали много това, за което говоря. Просто искам да ви запозная с позицията на нашия комитет. Не сме съгласни с макроекономическите условия за получаване на средства по Конкихизионния фонд и особено твърдия негъвкав характер на тези условия. Не сме съгласни и с промяната на периода от N плюс 3 на N плюс 2. И що се отнася до съфинансирането, смятаме, че нивата трябва да бъдат по принцип по-гъвкави и е, различните региони особено тези, които са по-малко развитите и регионите в преход, от тези промени могат да пострадат много значително и то рязко. Необходимо е да се направи така, че регионите с, с структурни проблеми, планинските, отдалечените региони да могат да се възползват от средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, нещо, което трябва да се включи в този регламент. Не сме съгласни от това, че се заличава в член 5 упоменаването на условията за постигане на съгласие. Всичко, което в момента съдържа в действащи регламента, например устойчивото развитие, равенството между мъжете и жените, това е в регламента, да, присъства член 67, но ние смятаме, че много важно в този член да се говори за националните ангажименти и да се говори за всичко това. И разбира се, разглеждаме въпроса в контекста на значително намалява на средствата и тук също става дума за прехвърляне на средства към механизма за свързана Европа. Разбира се, не сме против това да се прехвърлят тези средства, но това трябва да се направи в контекста на запазване на средствата. Това, което може да случи, че ако се запази предложение, то тогава ще прехвърляме средства в InvestEU и това ще създаде проблеми за фонда, кохезионния фонд. Просто трябва да помислим в крайна сметка колко пари ще останат в кохезионния фонд. Благодаря ви. Was... Благодаря. Беше много полезно за нас да чуем вашето становище. Благодаря ви, че дойдохте и благодаря за доброто сътрудничество сътрудничеството с Европейския економически и социален съвет. Госпожа Марини, представителката на, от Комитета на регионите, не може да дойде. Тя не е тук, за това ще продължим с Европейската комисия. Господин Фомбреска. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на двамата докладчици за чудесната работа, свършена в толкова кратки срокове. Наистина, както бе казано, трябва да направим всичко възможно, за да а, осигурим колкото се може повече правна сигурност. Това е важно за бенефициентите на място и да избегнем забавянията, които бяха типични за предишния отчетен период. Това е обща цел на Европейския парламент и на Европейската комисия. Също така искам да изразя нашата позиция. Приветстваме фокуса на доклада върху някои определени точки. Точки, които трябва да се променят. Ние не винаги сме съгласни с тези промени, но мисля, че подходът е добър и се надяваме, че в рамките на дискусията в парламента този подход ще продължи да съществува, защото ако има прекалено много изменения, това няма да е добре за бърз напредък при преговорите. На трето място, обща забележка. Подкрепям подхода, избран в доклада, да не се разводняват разпоредбите за доброто финансово управление. Както знаете, ние предложихме много голям брой упростявания за намаляване на административната тежест, но в същото време смятаме, че всички административни изисквания е, че не всички административни изисквания са необходими. Трябва да има прозрачност, отчетност, защото това са пари на дънакоплаците. И ние се надяваме, че и тук Европейският парламент ще подкрепи комисията в нейните усилия. Както може да си представите, чухме гласове, че гласове за отиване по-нататък, отвъд предложенията за опростяване. Благодаря на докладчиците за техния подход. Освен това, да се върна може би на някои от основните елементи, които бяха засегнати в дискусията. Най-напред економическите реформи и инвестициите. Тези два процеса смятаме, че трябва да се обвържат по-тясно един с друг. И това, което каза господин Обрехт е вярно. Споделеното, споделеното управление е уникална възможност, защото то ни по дава възможност за отговорност на всички равнища, като обвържем тези две цели – реформите и инвестициите. Също така смятам, че това е уникална възможност в рамките на европейския семестър да имаме по-силен фокус върху регионалното измерение, защото това измерение бе загърбвано до момент и може да се съсредоточим върху инвестициите, а не само да говорим върху реформите. Така кохезионната политика ще се приближи до дискусията за економическото управление и това може да е само добре за цялата политика в средносрочен и дългосрочен план. На второ място, InvestEU. Е Много аргументи чухме, но искам да се върна на някои елемента, които искам да подчертая. Това не са трансфери тук става дума за вноски, за постигане на кохезионните цели. Какво означава това? Това означава, че държавите членки, които искат доброволно да, им, да дадат вноски за InvestEU, подписват договор, в който се определят целите и условията. И така, ако държава членка иска парите да се разпределят по даден фактор, при даден коефициент, то прилагащата страна, било то насърчителна банка или друга единица, трябва да вземе това предвид при прилагането на проектите. Този подход дава много възможности по отношение на покритие на риска, левереджа, административното и административната тежест и економиката на мащаба. Ако това не проработи, ако прилагащата страна не може да изпълни обещанията си, то държавата членка може да се изиска страна, парите. Мисля, че този елемент е хубав. Това обаче не е, трябва да подчертая, трансфер – това е начин да се постигнат целите, кохезионните цели по друг начин. За фонда за развитие на селските райони. Тук комисията ком, тук комисията предлага реформа на общата селскостопанска политика за обединяване на двата фонда. И зад тази реформ е нов модел на доставките под в рамките на общата селско-стопанска политика ще се придвижим от съответствие към бюджет, ориентиран към резултатите. За тази цел комисията взе политическото решение, че това може по-лесно да се постигне, ако, тези прави, ако правилата за тези фондове се заложат в една обща рамка. Разбирам естествено, че парламентът има различна позиция, но просто исках да обясня защо ние направихме това предложение. И, може би, няколко думи в допълнение. Най-напред искам да засегна кодекса на поведение. Кодекса на поведение, който въжи в момента, не е перфектен. Съгласни сме с това. Но заедно с това има причина, за това да не искаме да оттеглим съществуващите разпоредби. Защо? Защото искаме партньорствата, които, както знаете, са заложени по отношение на тяхната функция, те трябва да са на лице, когато започнем преговорите за следващото поколение програми. Тези преговори ще започнат през пролета на 2019 година. И сега, ако отеглим настоящия кодекс и чакаме приемането на нов кодекс на поведение, който ще е с по-добро качество, въпреки че аз не смятам, че настоящите е с лошо качество, няма да имаме нищо, което да накара държавите членки да се обвържат с даден кодекс на поведение, защото Кодекс на поведение може да бъде прият само като имаме законодателството. Това трае обикновено 3-4 месеца. Затова ние взехме съзнателното решение да не искаме нови елементи и да преосмисляме е, настоящия кодекс на поведение, а да продължим с настоящия кодекс, докато трае приемането на оперативните програми. Сега на последно място големите проекти. Както знаете, ние решихме контрола за тях да бъде преустановен. Може при големите проекти да се разчита повече на националните системи. Заедно с това ние затягаме в нашето предложение ролята на комисията за мониторинг върху критериите за избиране на проекти. Т.е. комисията може да изиска допълнителна информация от страната предлагаща проектите. По този начин ще имаме достатъчно качество на проектите, които са избрани и не на последно място. Ние въвеждаме нова концепция за стратегическата важност на операциите. Те трябва, тя трябва да е на лице при всички програми, защото големите проекти се съсредоточават в областта на транспорта и околната среда, а ние предлагаме един по-общ подход, защото всички проекти трябва да идентифицират такива операции и комисията по мониторинг ще оценява физическия и финансов напредък затова няма нужда, според нас, да има второ ниво проекти, които ние, които ние наричаме, които бяха наречени до момента големи проекти, затова ние решихме да премахнем тази класификация. Благодаря, благодаря за вашите коментари. Явно бъдещите дискусии ще бъдат много интересни. Госпожо Крела, имате думата. Да, благодаря. За Бога, не мога да се спре на всички забележки на колегите. Ще имаме достатъчно време да обсъдим всичко в подробности на заседанията на докладчиците в Сянка. Но искам да се спре на това, което каза Ян Албрехт. Албрехт. Наистина, понякога кохезионната политика не е никак лесна защото ние съвсем ясно сме решили, че това не е управление, което трябва да се организира чрез комисията и държавите членки. Това е политика, която се съсредоточава върху регионите и се прави заедно с регионите и общините. Заедно с тях. И мисля, че при цялата критика, която може човек да упражни при един или друг повод за кохезионната политика през последните десетилетия при различни условия глобално и в регионите трябва да кажа, че сме се справили доста добре. Всичко останало според мен не е модерно. И освен това, всяко евро от кохезионната политика е, може би, консервативен модел, но но, но всяко евро произвежда евро и половина допълнителни инвестиции в регионите. Планът Юнкер за инвестиции има своите възможност, възможности, но 17 евро за едно евро инвестиция беше чудесна реклама, но не е реалността. И в време, когато трябва да се мисли от една страна за това как да организирам една ориентиране към бъдещето устойчива политика, насочена към економиката и сближаването и в същото време трябва да се мисли за повече доверие на гражданите в способностите на Европейския съюз. Смятам, че старовремския подход – на кохезионната политика в крайна сметка за много съществен и за много модерен. Смятам, че той е именно такъв. Затова смятам, че е разумно тези основи на кохезионната политика да бъдат защитени, защото това не е старовремска политика. Това, тя ни дава възможност да се погрижим за хората в Европейския съюз. Може да им покажем какво може да се постигне с европейски средства. Естествено, когато правим такива предложения за връщането на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, това не е самоцелно. Това са разговори, които вървят отдавна и то не само между нас и колегите ни от Комисията по селско стопанство. Сега за правилото N плюс 2 и N плюс 3. Дали това, тези правила са разумни? Дали са разумни ставките? Това са наистина отворени въпроси. Сега, за, за, мисля, че предложението ни за N плюс 2 и N плюс 3 е хубаво, защото то е преходно. Освен това, уважаеми колеги, в регионалната политика е ясно, че нито една държава членка не започва да мисли за нови програми, докато не приключи отчитането на, старите, на стария период. Затова трябва да помислим дали при опростяването на процедурите не трябва да се върнем към правилото N плюс 2 и заставките за съфинансиране. Съгласна съм с колегите, които искат повече, по-висок прак. Но тук става дума и за бюджета. Ако имаме много високи ставки на съфинансиране с всички възможни условия за регионите, то това ще доведе, доведе до много малко проекти, които ще могат да бъдат подкрепени. Така че и това трябва да вземем предвид, когато постановяваме ставки за съфинансиране. Естествено, аз искам да имаме една много ефективна кохесионна политика в бъдеще. За това искаме да имаме сътрудничество с InvestEU, с Хоризонт Европа, с LIFE, с е, инструмента за свързване на Европа, но не чрез трансфери и аз въпреки всичко все още смятам, че това са трансфери. Трябва да има обаче сътрудничество и наистина не всяка държава членка има нужда от огромни проекти, инфраструктурни проекти. Източноевропейските страни, които се присъединиха на най-накрая те имат нужда от тези проекти и за тях тези проекти трябва да бъдат осъществени. осъществени. Затова смятам, че Евре и планът Юнкер трябва да бъдат обвързани, за да може да има едно общо финансиране за такива проекти. И това ние го подкрепяме от все сърце. В тази посока вървят и нашите Предложения според мен, и смятаме, че предлагаме доста разумни неща. Но нека видим как ще работим с колегите в бъдеще, така че да постигнем една обща позиция на, на, на Комисията Реги и на парламента в последствие. Господин Новаков, благодаря. Аз ще говоря на български се радвам, че толкова много хора взеха участие и коментираха работата ни с госпожа Крел. Това означава със сигурност едно нещо. Създали сме много добра основа за работа през следващите месеци. Щастлив съм да чуя, че имаше и толкова много коментари, много от които а, съвсем на място, съвсем а, в, точното, в точното време и формулирани прекрасно. А, ще се опитам да обеденя някой от тях. Един от вас, единия от вас, госпожо председател, по отношение на трансферите към свързана Европа също беше повдигнато от госпожа Бресо, а мисля, че и от господин Жоло. Много пъти, включително и преди да представим доклада, бяхме питани с госпожа Крел, вие против свързана Европа ли сте? Не. Никой никога не е твърдял такова нещо. Единственото, което искаме е реципрочност. Ако ще се намалява кохезионния фонд на половина, къде е логиката да оставиш всички трансфери такива, каквито са били, преди фонда да бъде намален наполовина? Струва ми се несправедливо. Ето защо позицията ни е такава, каквато трябва да отговаря на предложението, направено от Европейската комисия. Сигурен съм, че ще намерим общ подход и тук. По отношение на съфинансирането, а, имаше коментари за това, че има региони, които се нуждаят от по-високо съфинансиране. Това, което сме предложили, е възстановяване на ситуацията такава, каквато е в момента. И аз считам, че това е близо до максимума, който може да бъде постигнат. Благодаря на господин Олбрихт за това, което каза, тъй като считам, че това, което сме направили от гледна точка на Многогодишната финансова рамка, е изключително в унисон с позицията на парламента, което ни дава сила и увереност. А, имаше въпрос по отношение на, на големите проекти. Мисля, че беше повдигнат от господин Хетман. С прага, който сме определили с госпожа Крел от 100 милиона, това означава, че групата от проекти, които ще засегнем е относително малка. Това, към което се стремим, е да дадем на тези проекти застрахователна полица, че те ще бъдат завършени, тъй като са изключително важни не само за един регион, не само за една държава, ами и за огромна част от държавите членки в Европейския съюз. Благодаря на господин Милт... Милтенбург за това, което каза. Аз се чувствам мотивиран от неговия коментар изключително, като оставим на страна, че съм благодарен за това, че ми помогна да осъзная свръхестествените си възможности да връщам времето назад, а и понякога да отскачам в бъдещето. Истината обаче е, че това, което направихме а, с този проект от доклад е да направим всичко възможно да гарантираме че няма да се поемат излишни рискове, без значение колко месеца остават до изборите, че ще направим така, че там, където Европа е финансирала 30 години, няма да го оставим заметено под килима и със сигурност ще си свършим работата така, че да не оставяме проблеми, които сме могли да решим а, с този доклад. Не на последно място искам да благодаря и за конструктивния подход на Европейската комисия и да ги поздравя за това, че са свършили немалко работа по отношение на симплификацията и опростяването. Трябва да го подчертаем, тъй като това беше един от основните проблеми и считам, че това ще е една от първите глави, по която ще намерим а, общ подход. Беше, споменато, а, беше спомената ролята на финансовите инструменти. Едва ли не е като противопоставяне на, на кохезионната политика. Въобще не ги виждам така. Двете могат да живеят заедно без да се налага едното да е за сметка на другото, но когато финансовите инструменти се представят като панацея за регионите, бих искал да повдигна въпроса с географското разпределение на финансовите инструменти и тогава, когато вникнем в него, сякаш ми се струва, че не е особено балансиран. Така че това също трябва да, да бъде взето предвид. Разбира се, свързана Европа е механизъм, от който много държави се възползват, но това не означава, че всяко, а, всяка добра програма, която по принцип има в Европейския съюз, трябва да бъде финансирана от Кохезионния фонд. Не може да съществува такъв принцип. С това бих искал да завърши. Да благодаря за всички, които взеха участие в дебата. Thank you. Thank you very much. These were... Благодаря. Това бяха дискусии по доклада. Зная, че няма крайен срок за изменение, но ще предложа дата, за да можем да гласуваме през декември. Тоест първоначалните планове на комисията. Това е първоначалният план всъщност на комисията. Може да гласуваме на 3 декември. Най- Късният срок за изменения е 22 октомври. We keep the date for the votes. Датата за гласуване я запазваме и групите получават малко повече време за изменения. Мисля, че това е едно справедливо решение. Okay. 22 октомври, 6 часа след обяд. Крайен срок за изменения. Благодаря. Um, here we stop. Yes, Madame Creel. Can I make a very short... Искам нещо съвсем накратко да кажа. Очаквам много изменения. Колеги, ние сме парламентаристи. Знаем, че скоро започва предизборна кампания. Не е нужно всеки колега да излезе с лично изменение. Моля, говорете помежду си, може да излезете заедно с изменения. Това беше на първо място. След това не подавайте е изменения, които държавите членки след това ще въведат по време на тристранните срещи, защото това ще отслаби позицията ни по време на преговорите. Помислете. Гледайте малко по-оптимистично на нашата роля като парламентаристи. Да, ние сме силни парламентаристи. Това е едно положително послание след дискусията. Господин Новаков, за 5 секунди госпожо председател, бяхте права. Имаше въпрос за крайния срок. Това не е свързано с ограничаване на депутатите да подават изменения. Просто искам да припомня на колегите, че миналия път този регламент отне две години. Сега имаме три месеца, включително август. Има набрана скорост, нека да не я губим в дълги процедури, които не са нужни. Ще излезем с общи позиции по компромисите, независимо какви изменения имате. Използвайте времето ефективно. Скъпи докладчици, може да сте сигурни, че няма да ви оставим сами, няма да ви оставим на мира. Ще излезем с изменения, ще ви подкрепяме и ще ви помогнем и при компромисите. Благодаря за работата до момента. Сега всички участват. Благодаря за дебата. 22 октомври, края на деня. Закривам заседанието. Утре сутрин имаме съвместно заседание с комисията Котер. Моля да присъствате. Благодаря.